Колеги, моля ви заемете местата си. Искам да помоля журналистите да напуснат след около две минути. В рамките на две минути ще им дадем възможност да направят снимки на кандидат комисаря. След това обаче ще ви помоля да си тръгнете. Още няколко съобщения преди да приветствам нашия гост. Добре дошъл. Онези, които присъстват тук, моля да не сядат на места, които са ясно определени за други хора. Днешното изслушване може да бъде проследено в залата за слушане Ян 4Q1 както и по интернет. По време на предишни изслушвания имаше аплодисменти. Искам да ви напомня, че само депутатите могат да аплодират и да ръкопляскат, ако желаят. Сега госпожа Увскок и аз ще председателстваме това заседание в съответствие с правилника. И първо искам да приветствам с добре дошъл кандидат за комисаря Валдис Домбровски за това изслушване пред двете парламентарни комисии ЕКОН и ЕМПЛ. Както знаете, целта на изслушването е парламента да може да упражни конституционно определеното си право да осъществява контрол върху колегиума на комисията. По-конкретно оценяваме кандидатите за комисари в по е, личната и обща компетентност, лична независимост, европейската ангажираност, познаването на ресора, комуникативните умения, както и политическите им приори и техния принос към общия стратегически дневен ред на комисията. Също така искам да напомня, че преди изслушването Кандидатът за комисар отговори в писмен вид на подготвителния въпросник. Писмените отговори са раздадени на депутатите на техните езици в съответствие с процедурата. Кандидатите са подписали декларация за интереси. Комисията по правни въпроси е посочила, че няма наблюдение върху декларацията за интереси на кандидат-комисаря. Структурата на дебата ще бъде както обикновено. Първо встъпителни думи от кандидат комисаря за не повече от 15 минути. Накрая ще има 5 минути заключителни думи. Междувременно, време за 45 въпроса от депутатите. Всеки въпрос и отговорът му ще продължават по 3 минути. Една минута за въпроси, 2 минути за отговор. Искам да ви напомня, че принципът за 3 минути ще се спазва стриктно, за да могат всички депутати да зададат своите въпроси. Привличам вниманието ви върху факта, че ще има превод на 23 езика, така че всички изказващи се могат да говорят народния си език, както казах и на предишни изслушвания и искам да ви помоля да не говорите твърде бързо, за да бъде добро качеството на превода. Накрая, по същество, Задачите, възложени на кандидат комисар Домбровски, са особено важно да ръководи реформата на паричния и е, економически съюз, управлението да бъде по-ефективно, демократично и да можем да преодолеем сегашната криза, като чрез стабилност, растеж и работни места. Комисията ЕКОН положи усилия за да даде своя принос към прегледа на економически вълтен съюз. Следващата седмица ще направим преглед на програмата. Заедно с вас ние трябва да видим как да приложим най-гъвкаво съществуващите правила, за да има баланс между стабилността и растежа, да насърчим инвестициите и структурните реформи. Трябва също така да обявим координация на економическата политика и пътна карта за интеграция, за да се преодолее съществуващата асиметрия между изключителните правомощия на Европейския съюз за наблюдение и и економическата политика на държавите членки. Накая трябва да се укрепи и рационализира социалното измерение на рамката за управление. Парламента настоява за нов европейски социален пакт. Сега ще дам думата на колегата Ускок, за да продължи. Благодаря. Само няколко коментара от името на Комисията по заетост и аз ще направя това народния си език шведски. EUs inre marknad eh, med fri rörlighet är en grundbult i EU-samarbetet. Den har stor potential att ge den tillväxt och de jobb som EU så väl behöver. Men för att marknaden ska fungera effektivt за да може пазарът да се развие, Европейския съюз трябва да предвиди задължителни гаранции за защита на работниците. Имаме нужда от общ пазар, който да не се използва за снижаване на стандартите, но, но да може да се пребори с нелоялната конкуренция. Това е заплаха за колективното договаряне трябва да има диалог между различните социални партньори. Що се отнася до кризата, има нужда от а, диалог между партньорите виждаме, че има условия, които не винаги се приемат. Констатираме, това е, е неприемлива пречка пред свободното движение. Съществува евро, съществуват празноти в европейското законодателство. Председателят Юнкер декларира в своето слово пред Европейския парламент, че директивата за командироване на работниците трябва да се преразгледа. Трябва също така да се гарантира тази директива да не допусне социален дъмпинг и нелоялна конкуренция. В Европейския съюз трябва да има равно заплащане за равен труд. комисаря Домбровски ще отговаря е, за е, социалния диалог. Партньорите трябва да гарантират доброто функциониране, трябва да се гарантират правомощията за преговори и да могат да се е, предприемат действия. Европейския съюз не може да си позволи да тръгне по друг път, не може да е, да разчита е, на е, социалния дъмпинг.